Ladies and gentlemen. Дами и господа, моля ви заемете места. Позволете да поздравя всички. Много се радвам, че днес започваме тази конференция. За нас е чест председателя на Върховната Рада да бъде сред нас и разбира се председателя на Европейския парламент. Радваме се да видим сред нас и комисаря Хан и брат Кокс, който свърши толкова ценна работа за Украина и продължава да работи по темата. Е, благодаря ви, че дойдохте от Украина, от Европейския парламент, от неправителствени организации. Радвам се, че и посланник Чубински е с нас също. И подхода, който изготвихме в е, групата за подкрепа на демокрацията, в координация с е, Украина, е една чудесна програма за сътрудничество. Искам да ви напомня две неща. Когато беше ратифицирано споразумението а, за асоцииране, господин Шуц и господин Гросман го подписаха едновременно във Върховната Рада и в Европейския парламент. Това стана едновременно. Господин Пленкович има мандат като представител, като председател на нашата делегация да придвижи нещата. Удоволствие е да видим и а, предишния председател, Прат Кокс. Тези форми на сътрудничество ще ни дадат възможност да предприемем инициативи. Имаме известен опит в тези неща и в прилагане на стандарти при организиране на парламентарната реформа. Ние а, е, си имаме проблеми, а, е, нашите проблеми с един парламент с такъв размер, а, но мисля, че можем да си помагаме. Днес, разбира се, и утре ще имаме възможност да проучим пътищата и според мен реформите, които вие предприехте, свързани с борбата срещу корупцията и други, и други, и а, конституционалните реформи. правят въвеждането на промени, които са толкова важни за Киев. Всичко това може да надгради на, върху направеното вече в работните групи. Обеден съм, че сътрудничеството ще продължи да дава плодове, за да постигнем нашата обща цел една независима демокрация в Украина на базата на законността и принципите на пазарната економика, която ще доведе до социално равенство и успехи. От мое име аз искам да заява, че ние ще продължим да бъдем ангажирани с подкрепа за вас за решаване на проблемите с руската агресия, докато санкциите не бъдат дигнати. Сега думата има господин Пленкович. Благодаря, господин председател Брок. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на Върховната рада, комисар Йохан, колеги, дами и господа. За мен е чест като член на Европейския парламент, отговарящ за прилагането на програмата за инвестиционна помощ и развитие на капацитета на Върховната Рада, да бъда тук сред вас при откриването на седмицата на Украина в Европейския парламент. За мен е огромно удоволствие, че залата е така пълна. Аз съм водещ що се отнася до изграждането на капацитета и сътрудничество, заедно с колегата Синера, както и с други колеги. Всяка седмица, тук е седмицата на Украина, не само тази седмица. Казвам това като ваш приятел, като ваш колега от името на Европейския парламент. Ще направя всичко възможно за мирното, ре, мирната реинтеграция на окупираните зони от като Донецк, Луганск и целия Крим. Надяваме се да ви помогнем при прилагането на споразумението за асоцииране от името и на посланник Дамбийски. Докладът, който бе подготвен от председателя Кокс, бе разработен заедно с експерти по един много приобщаващ начин. Много институции участваха, които подкрепят Върховната Рада за изграждане на капацитет. И този документ всъщност ще послужи за основа на надграждането, изграждането на цялата демократична и политическа система на Украина. Ще помогнем и на вашия парламент да бъде готов за следващите етапи на европейската интеграция. След мисията за наблюдение, преди година и 4 месеца, когато подадах доклада предложих на председателя Шулц и господин Брок да организираме тази седмица. Смятам, че това е началото на междуинституционални отношения от нов вид. Така ще има и административно сътрудничество, както пише в споразумението, което ще подпишат Върховната Рада, Европейския парламент. Пожелавам ви успех по време на тази седмица на Украина. Благодаря ви за вниманието. Vielen Dank, lieber колега Брок. Благодаря ви, уважаеми колеги Брок, уважаеми колега Пленкович. Аз също най-напред бих искал да приветствам добре дошъл колегата Владимир Грейсман, председателят на Украинския парламент. Най-сърдечно му пожелавам добре дошъл сред нас. Добре дошъл и на комисаря Хан в Европейския парламент. Също така сърдечно приветствам с добре дошъл моят предшественик, председател на Европейския парламент Пат Кокс. Скъпи колеги, подготвил съм реч, но няма да ви я прочета, защото всичко съдържа се в нея вече го чухме от двамата оратори, изказали се преди мен. Всички знаем колко е, умни са колегите, които се изказаха преди мен. Моите речи също винаги са доста разумни и мога само да ги поздравя за интелигентните думи. Мисля, че наистина отваряме много страница в а, история, парламентарната история, защото сътрудничеството между Европейския парламент и Украинския парламент е безпредседентно. Нищо подобно не се е случило в миналото. И смятам, че това е много важно в контекста на съвместната ратификация, която съществихме благодарение на новите технологии. По този начин се видяхме и едновременно успяхме да ратифицираме споразумението. Но а, има и други водещи елементи в нашето сътрудничество, които действително могат да служат за пример за бъдеще. И мога да ви кажа, че това сътрудничество няма да остане без последици за бъдеще. Все повече парламенти се обръщат към нас с молбата да изградим с тях същото сътрудничество като вас това, което в момента правим с вас, се предизвиква все повече внимание. И тези, този интерес показва, че сътрудничеството дава своите плодове в полза на демокрацията. И мисля, че в момента заедно с вас пишем една много вълнуваща нова глава в историята на парламентарното сътрудничество. Бих искал също така да приветствам добре дошли всички членове на националните парламенти и членове на Европейския парламент. Заедно с колегите от парламента в Киев ясно трябва да осъзнаем, че преживяваме много бурни времена, както в Украина, така и тук в Европейския съюз. Разбира се, ние следим отблизо дебатите, които се водят в Киев И всеки път, когато се замисля за всичко случващо се в момента, си давам сметка колко изключителен момент в историята си, в демокрацията си преживявате в момента. Винаги съм си мислил, че моят пост е труден, но като всеки път, когато вие дебатите в вашия парламент, си давам сметка, че там дебата е на съвсем друго равнище на жизненост. Сътрудничеството ни е много важно, тъй като, както казах, времената, през които преминаваме, са много бурни и Европейски съюз се нуждае от стабилна Украина. Европейския съюз днес е изправен пред безпредседентно предизвикателство, свързано с непосредствените ни съседи. Там се случват драматични събития, събития, които предизвикват а, реакции, реакции свързани с а, хуманитарната криза, кризата с мигрантите, която, под която сме изправени в момента. И за да можем да я преодолеем, имаме нужда от а, солидарност. Солидарност не само в рамките на Европейския Европейски съюз, но и солидарност с а, нашите съседи и партньори. Миналата седмица на посещение тук в Европейския парламент беше председател на Ливанския парламент. Ливан наброява 4 милиона жители и има вече милион и половина беженци, които живеят на територията на страната. И други думи казано, около 30% от хората, които в момента живеят в Ливан, са женци. А тук в Европа не можем да се разберем дали да приемем един милион беженци или по-скоро не можем да се разберем как да ги е, разпределим между държавите членки. Дори вече не говорим за един милион, говорим само за 500 хиляди. Така че дори съвета да не иска, може би е крайно време по-внимателно да видим какво се случва в Европа в момента. Защото можем всичко да искаме от нашите партньори, но се оказва, че всъщност не отговаряме на исканите, които се отправят към нас. Така че смятам, че трябва да поемем ангажиментите си, в противен случай губим авторитета си. Авторитета е много важен и авторитетът минава преди всичко през спазване на платите ангажименти. И затова най- официално заявявам, че сътрудничеството ни с Украина е от ключово значение за нас. Трябва да спазваме обещанията си, трябва да спазваме дадената дума и това въжи и за най-щекотливите теми, като безвизовия режим, например, но ще оставя тази въпрос на комисария Хан. Бих искал да благодаря и на всички направили възможно сътрудничеството между двата ни парламента. Пак Кокс ми представи докладът, който е изготвил. Но няма смисъл да се изготвят подобни доклади с препоръки, ако те си останат само на хартия. Трябва да започнем нова глава, която да е посветена на, на транспонирането, на прилагането на предложенията в неговия документ. И аз лично ще помоля Пат Кокс да се заеме и с наблюдение на изпълнението на неговото на неговите препоръки. Защото Пат Кокс е не просто ирландец, той от време на време е и украинец и затова се надявам той да продължи да участва в а, нашия проект. Желая на всички ви успех в по-нататъчната работа. Благодаря ви за отличното сътрудничество и още веднъж повтарям и поемам ангажимент от името на большинството от членовете на Европейския парламент. Уверявам ви, че ние ви подкрепяме, подкрепяме страната ви, която е изправена пред толкова големи предизвикателства в момента, пред колкото е изправен и Европейския съюз. Вашата държава води тежка борба и се нуждае от подкрепата на Европейския съюз и на членовете на Европейския парламент и могат да ви уверя, че разполагате с тази подкрепа. Thank you very much, Благодаря ви.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 преди всичко, искам да изразя моята благодарност за укрепване на сътрудничеството и за възможността да открием заедно тази конференция, която ще влезе в историята на нашите взаимоотношения. Като деня, който постави началото на качествени и а, смели промени в а, а, украинския парламентаризъм. Обеден съм, че никога преди в историята на нашите взаимоотношения не сме имали такава представителна делегация от Украинския парламент в Европейския парламент. Това е както логично, така и а, символично натварено, защото и а, а, двата парламента са изправени пред предизвикателства, пред които трябва, които трябва да решаваме. Взаимоотношенията придобиха съвсем различно качество едновременното ратифициране за първи път, за първи път председателите на Европейския парламент и този на Украинския подписаха меморандум. Много неща се случваха за първи път за нас, но ние трябва да осъществим промени в най-кратки срокове. Днес сме тук, за да обсъдим промените необходими за преобразуване на а, Украинския парламент в една ефективна институция. Всъщност можем да кажем без преувеличение една европейска институция. Наясно сме колко е важно а, всичко това. Всички знаят а, а, през какви тежки времена преминава в момента Украина – което е допълнително осложнено от политическата и економическа криза. Няма защо да преувеличаваме обаче въздействието върху на а, политическата криза. За нас е правителствена криза. И в съвместните ни консултации с большинството от депутатите, е, ние е, виждаме, че всички е, подкрепяме ефективни решения, няма да спрем е, европейските реформи, ще ги е, задълбочаваме и увеличаваме и ще обединим проевропейското мнозинство, което да вземе необходимите за обществото решение в един устойчив механизъм за предотвратяване на допълнителни кризи, политически и економически. Това е наш дълг и смятам, че ще го изпълним. Така че, когато а, кажем, че а, а, всичко е, а, предстои, ние трябва да имаме нови а, избори. Мнозинството тук биха казали не. А, имаме много работа, която ни предстои, но трябва да се възползваме от възможностите да а, изправим страната пред успехи. Да нанесем успех за страната. Убеден съм, че ще намерим компромис а, и същевременно времено трябва да се опитаме да превърнем радата в една стабилна зона. И аз съжаленно повтарям, че руската агресия не е причина за забавяне на реформите, защото именно това е което Москва иска. Но ние няма да ги удовлетворим. Така че нашата среща днес не само е, е символична за нашите взаимоотношения, а преди всичко е ясен знак, че политическото споразумение между Европейския съюз и е, Украина е от огромно значение, не само на, на думи. Европейските принципи и ценности, които е, са в основата на това споразумение, е, с философията на всичко това. Особеното, специалното партньорство с Европейския парламент цели реформа на нашия парламент. Ние сме готови да започнем тези промени за укрепване на демокрацията в Украина. Вече сме свършили някои неща, например нови електронни технологии, въведени в парламента за по-ефективно, по-ефективна обработка на документите и контакти с гражданите, но това не е достатъчно. С, но много са проблемите, пред които сме справени ежедневно, много са недостатъците и дефектите, които излизат на повърхността говорим за етика, за дисциплина, за качество а, на работата за преобразуване на административния апарат на парламента, на комисиите и депутатите, а също така и е, голямото административно бреме за служителите. Всичко това води до слабости в институцията. Това е едно тежко наследство от миналото. Искам да благодаря на а, господин председателя Шулц, на господин Брок, на господин Пленкович за подкрепа на а, предложението да бъде изпратена мисия в а, нашия парламент, да оцени какви са потребностите и благодаря на депутатите от Украинския парламент за тяхната а, искреност и за готовността да работят заедно. Много ви благодаря за сътрудничеството, господа. Искам да благодаря и на председателя Кокс за а, непредобедената диагноза на състоянието на нещата в а, Украинския парламент – едно проучване, което беше а, направено а, прецизно а, в последните няколко месеца. Хочу чітко заявити. Доповідь, яку ми сьогодні... Искам ясно да заявя, че доклада, който заедно, съвместно представяме днес, е, е съвместно усилие, общо усилие от страна на Европейския парламент и Украина общия съвместния доклад ще ни позволи е, да го ползваме като една пътна карта. Е, нашата цел, целта на Върховната Рада е да е, отговори на очакванията на всички украинци. Това е унифициращия, уведняващия фактор за европейските, европейската, украинската политика. Е, украинците имат нужда от е, силни, силни закони на базата на е, законност, спазване на законността. Нашия подход за прилагане на историческата реформа трябва да се базира на а, факта, че а, а, не е на базата на отделни лица, а на, на институции. Смятам, че мнозинството споделят моето мнение. Ролята на парламента беше решаваща за справяне с различни кризи и е, смятам, че се, кризите ще бъдат по-малко на брой и е, по-слаби. Е, е, когато говорим за реформите, колеги, трябва да сме наясно, че реформите не спират с нас. Аз съм убеден, че е, съвместното ни посътрудничество ще е, възстанови парламентаризма в е, Украина и след приемането на тези, прилагането на реформите в е, нашия парламент, ще има възстановяване на институционалния капацитет заедно и, и към победа. Благодаря ви. Herzlichen Dank, äh, Das Wort hat nun Благодаря. Сега давам думата на председателят Кокс. Mr. President, Mr. Господин председател, господин председател на Върховната Рада, господин комисар, господин председател Брок, господин Пленкович, господин посланик, уважаеми гости. Много съм развълнуван развълнувам от това, че виждам тази зала препълнена, за да можем всички заедно, европейци и украинци, да покажем своята решимост да действаме заедно. В ваш интерес и в общ интерес. Искам да поздравя Европейския парламент и Върховната Рада за това, че предприеха тази уникална порода си инициатива. Благодаря на господин Пленкович, на господин Брок за това, че е, от последните избори насам активно работят в тази посока. Този доклад не трябва да се приписва на мен лично. Той е екипна работа. И от името на всички вас е, бих искал да ми позволите да благодаря на екипа, на служителите на Европейския парламент за професионализма, за тъкмената работа, на международните консултанти, на украинските консултанти, които допринесоха за този доклад. Ние им благодарим и самия документ. Искам да благодаря на организациите на гражданското общество, международните партньори и организации, които ни помогнаха. И по-специално искам да благодаря на председателя Кройсман, на ръководителите на парламентарни групи, на заместник-председателите, на председателите на комисии, на депутатите, които споделиха своите въжделения с нас. Благодаря на членовете на парламента, както и членовете на администрацията на Върховната Рада, за това, че отвориха вратите си за нас, както и познанията си. За нас бе удоволствие да се срещнем с прекрасни хора, Част от тях работят с много сложни обстоятелства. Можем да променим обстоятелствата. И така да им дадем възможност да постигнат всичко, което искат за страната си. Винаги политиката и силните личности вървят ръка за ръка. Почти винаги голямата част от бившите съветски републики, силните политически личности живеят в много слаби политически институции. И ако има една философия, в която почива целият доклад, то това е нашата увереност, че ключът към демокрацията, към промяната на обществото, на економиката, на правосъдната си система в Украина е изграждането на силни и независими институции. Жан Моне след Втората световна война вдъхнови процеса на европейска интеграция. И искам да го цитирам. Той казва, Само мъже и жени са нужни, за да може нещо да се случи. He also said, Nothing is last. Също така каза, нищо няма да продължи да съществува без институции. И това е основно, ако искаме напредък. Последните години е, положението в Украина е сложно. Имаме случилото се на Майдан, където се разля... Е, проля невинна кръв. Кръвта на невинните в Донбас. Искам да цитирам един от големите а, философи на просвещението, професор в Единбург в края на 18 век, Дейвид Хюм. Той казва, че когато започнем да работим заедно, започва истинското изцеление, когато хвърлим пот, а не кръв. На председателя Кройсман, на ръководителите на политически парламентарни групи, на депутатите, на организациите от гражданското общество, на партньорските групи, които работиха и работят заедно в Европа по този процес на реформи. Искам да кажа, че аз съм убеден, че процеса на трансформация ще се случи, когато заедно запретнем ръкави за нова Украина. Цяла Украина, гражданското общество, гражданите, депутатите, членовете на правителството и интересите, които са скрити или не толкова скрити. Искам да ви припомня една фраза, която за мен е много важна десетилетията след като е произнесена. Един студен ден в Вашингтон, сред 61 година, младия президент Кенеди направи своята реч при стъпване в длъжност. Той каза на американците това, което аз ще кажа на украинците днес. Не питайте какво страната ви може да направи за вас, а като украинци попитайте какво можете вие да направите за своята страна. Този документ е стъпка в правилната посока. И вчера, и днес се срещнах с лидерите на Върховната Рада и наистина съм обнадежден от това, че сте готови да работите в партньорство. Бъдете целеустремени, така както сте тук в Брюксел и тази целеустременост върнете в Киев. И работете заедно с пот на челото и тогава ще успеете да изградите една нова Украина. Всеки ще получи копия след тази сесия от доклада. Докладът също ще може е, да се изтегли от сайта на Европейския парламент тази вечер на английски и украински. От името на мисията за оценка на нуждите, за мен сега е огромно удоволствие е, на, да дам на председателя на Украинския парламент, на украински и на председателя на Европейския парламент на английски този доклад, който работи за общото ни бъдеще.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 за това, че организира тази седмица на Украина. Благодаря също така и на членовете на Украинския парламент за участието им в тази конференция. Както каза председателят Шулц, времената са тежки и за вашия парламент и за Европейския парламент. И в настоящите тежки времена е много важно за нас да изградим истински диалог и да служим за пример както в Европейския съюз, така и извън него. Да покажем, че сътрудничеството е възможно. Всички най-искрено желаем успех на Украина и от името на Европейската комисия мога отново да ви уверя, че ние напълно ви подкрепяме, особено що се отнася до териториалната цялост на Украина. не могат да се правят никакви отстъпки в това отношение. Ще направим всичко, когато всичко необходимо бъде направено, санкциите ще бъдат вдигнати. Положението в източната част на Украина е много тежко. Също така трябва да бъдат проведени съответните нужни реформи в Украина. Това е важно предвид броя на населението на Украина. Украина е изправена пред редица трудности в момента. Някои от тях може би са уникални на световно равнище и затова е важно да постигнете напредък. И всъщност напредък беше постигнат в последно време. Важно е също така да продължава непрестанното ни сътрудничество за разрешаване на проблемите. Що се отнася до изпълнението на споразумението от Минск, важно е да бъде постигнат напредък и в това отношение. Между другото беше постигнат известен напредък в областта на търговията. Разбирам, че тук бързо вече може да се намери украинско вино. Очакваме с нетърпение по-нататъчен търговски обмен и в други области с Украина за в бъдеще. Постигнахте значителен напредък в реформите, но ви чака още много работа. И откровенно ще ви кажа, че по отношение на способността за взимане на решения при законотворчеството, Украина се справи добре. Сега обаче трябва да насочите усилията си към прилагането на новоприятото законодателство. И трябва също така да гарантирате, че се прилага цялото прието законодателство. И тук, разбира се, стига до въпроса за реформирането на съдебната система, законодателството за борба с корупцията, Важно е също така да привлечете инвеститори. Аз разговарях с не малко потенциални инвеститори, които проявяват интерес към Украина и като цяло обстановката за, за вас почва да се подобрява, но все още редици инвеститори се притесняват да инвестират в Украина заради корупцията в страната. Така, например, ако искате разрешително за строеж на завод, ще се спускат неизбежно с, с, с корупция. Това са проблеми, които са ключово значение за вас и които трябва да разрешите. Либерализацията също е важна. Знам, че много активно работите в момента по усилията за либерализация и мога да ви уверя, че Европейската комисия е поела ангажимент да ви, под, да ви подкрепи в тези ваши усилия. Но в крайна сметка от вас и от украинският парламент зависи да приемете нужните решения и то по такъв начин, че всички нужни критерии да бъдат спазени. Що се отнася до финансовите интереси на членовете на Конски парламент, има още има нужда от по-голяма прозрачност трябва да е ясно какво е финансовото положение и какви са активите на всеки член на Украинският парламент. Не бива да пренебрегвате този важен аспект за в бъдеще. Но смятам, че това са проблеми, които могат бързо да бъдат разрешени, ако проявите ако е достатъчно воля от ваша страна и достатъчно усилия да подкрепа от наша страна. И в този дух бих искал отново да ви пожелая успех в бъдещата ви работа. Наясно съм, че задачата ви никак не е лесна. Украинският парламент безспорно може да служи за пример. Особено ако го сравним с парламентите в съседни на вас страни. Ето защо ви носите и много важен морален дълг. Вие, вашият парламент в момента олицетворява надеждите на протестиращите на Майдан и вие трябва да сте на висотата на тези очаквания. Затова искам също така да ви уверя още веднъж, че ние не подкрепяме отделни политически партии или отделни политически течения. Ние подкрепяме парламента като цяло и основните демократични принципи и принципи на правовата държава. Това са и ценностите, на които беше изкратен Европейския съюз. Украина е част от Европа. Общите ни интереси са многобройни и ние искаме Украина още повече да се приближи до Европа. И в този дух бих искал отново да ви призова да продължите с усилията, които полагате. И в заключение, позволете ми да ви припомня, че е добре да се възползвате от възможностите, които ви се предоставят през едните няколко години. Не ви чакат непосредствени избори, така че моля ви, съсредоточете се върху прилагане на законодателството, което изготвяте. А всички европейски институции, Европейската комисия, Европейския парламент, други международни институции са на ваша на ваша страна, ние сме готови да ви подкрепяме, може да разчитате на нас, но в крайна сметка всичко зависи от вас. Големи са очакванията на украинските граждани и бих искал да подчертая казаното току-що от господин Шулц. Важно е да се проведат нужните реформи, важно е да се постигне напредък и мога да ви уверя, че ще получите необходимата финансова подкрепа в това отношение. Като тук не говоря само за финансова подкрепа от страна на европейските институции, но и от други международни институции, защото всички те имат интерес украинският, вашите начинания, начинанията на Украина да се превърне в успеха вие да изградите една истинска, просперираща демокрация. Само така може да преодолеем трудности, по които сме изправени. Благодаря ви. Много благодаря, господин комисар. Äh, благодаря ви, господа председатели, за свършения труд, положения труд. Тук виждам много познати лица от Украина, както и от Европейския парламент – Връщам се на 2004-2005 година, когато по времето на Майдан 1 и после Майдан 2, надявам се, ние се получихме от грешките на Майдан 1, първия Майдан, и сега вече може да се постигне стабилност по насоките, споменати от комисаря Хан не искаме да се бърза с нови избори. Е, очакваме един 4 годишен мандат, което е необходимо, за да се постигне стабилност и резултати. Е, желая ви приятно прекарване тук в Брюксел. Е, след малко ще има прием. Сега продължаваме работа. Благодаря ви.